правилника за дейността. Докладите, които всъщност са част от мандата за преговорите, можете да намерите на веб страницата и техните имена ще бъдат публикувани в протокола от настоящото заседание. По силата на член 69c алинея 2, е, броя на депутатите и политическите групи е, трябва да има определен брой и утре до вторник 14 март 24 часа трябва да даде начало а, на преговорите. Ако не е да подаден искане за гласуване в парламента за решение за началото на тези преговори, то комисиите могат да започнат преговори. Също така искам да ви информирам, че заедно с